приемане на мнения в вид на писмо за прилагане на фонда за приспособяване към глобализацията. Първо Мори Глобал, Франция. Кой е за? Моля, дайте знак с ръка. Току-що ми казват, че трябва да гласуваме електронно, значи гласуваме Мори Глобал. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 42 на 6 приема се. Вторият случай е супермаркета Лариса в Гърция. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Десета точка – стратегия на Европейския съюз за региона на Алпите. Изменение 32 за, против, трябва да проверим начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис С за против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за против. Мисля, че против бяха повече, но ще проверим начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 40 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, трябва да проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за против, въздържали се, приема се. Компромис Е за против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за против, въздържали се, отхвърля се. 57 за против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против,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 въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за. Две се отхвърли, три всъщност отпада. Казват ми, че трябва да гласуваме по трето изменение. Значи гласуваме трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 с устно допълнение на СИД вместо индивидуални мерки, индивидуални действащи лица за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, от... приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, трябва да проверим. Все пак изменения 19, втора част, начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Приема се. Изменение 20 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против. Днес много вяло гласувате, трябва да проверим. 28 начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 с устно допълнение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се въздържали се, приема се. И заключително гласуване на така измененото становище, начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? 43 на 4, честито на докладчика. Благодаря. Преминаваме веднага към прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, с особено, а, особен акцент върху а, приобщаването. Много ми харесва това заглавие. Авторка на доклада е Хелга Стевенс. Преди да започнем обсъждането, моля ви разговорите навън. Ще изчакаме. Чао, Палома, please.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 So, können... И така можем да започнем наново с точка 12, авторка на доклада Хелга Стивенс. Преди да започнем, ще имаме изображение на екраните. Ето ги отново тези хубави карти. Моля, дайте ми и трите, къде е зелената. Значи отново ще работим с тези прекрасни карти. Зелената е, за да сигнализирате, че разбирате оратора жълтата и следите мисълта му. Жълтата карта можете да я вдигнете, когато не разбирате оратора или той говори твърде бързо а червената карта е, когато говори много бързо. Вече сме използвали тази процедура. Надявам се, че всички имат карти. Те са част от така основния инвентар на нашата комисия, тъй че няма какво да ви обяснявам. Думата има Хелга Стивенс. Заповядайте. Thank you, Chair. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, бих искала най-напред да благодаря на докладчиците в Сянка за приноса им. Специални благодарности и на колегите, и на членовете на Европейския парламент, които участваха в интергрупата. Много от тях се присъединиха към нашите изменения – което означава, че можехме да намалим броя на измененията. Първоначално разполагахме с огромен брой изменения, затова се надявам, че лесно ще може да стигнем до компромисни такива. Благодаря отново на форума на хората с увреждания, както и на всички останали, които работиха в сътрудничество с нас през последния месец. Бих искала да подчертая, че благодарение на Inclusion Europe доклада придоби този ясен вид. Приветствам факта, че тази комисия отново ми дава възможност за превод посредством и тези карти, които току-що, току-що представихте, господин председател. Доколкото разбирам, било е поискано и писмено моето изказване, което се вижда на екрана, но всъщност кой може да чете това? Кой, след като никой не може да чете посредством този софтуер, който пише докато аз говоря, тогава за какво служи той? Дано следващия път да се справим по-добре. Добре, стига сме говорили да се захванем за работа say that uh, this is not only this should not only be the case for disability. Всеки един гражданин, без значение дали има увреждане или не, трябва да има достъп до парламентарната дейност, достъп до заседание като днешното. По време на парламентарните срещи ние обслужваме интересите на всички граждани, без значение какъв е цвета на кожата им или пола им, без значение дали имат увреждане или не. Умолявам Европейския парламент да направи така, че всички срещи да бъдат достъпни за гражданите. Най-важна е волята, така че нека да го направим. Сега да се върна към доклада. Относно измененията. Доколкото разбирам, компромисните изменения ще бъдат изпратени от кабинета ми преди следващата среща на докладчиците в Сянка, която ще се проведе в вторник на пленарната сесия през май в Страсбург. Не всички комисии са излезли с становище. Не във всички комисии становището е било гласувано, Като означава, че проекто измененията в момента а, са сведени само до изменения внесени от нашата комисия. Очакваме обаче изменения от другите повечето случаи нашата комисия упражнява споделени правомощи с други комисии, което означава, че е добре да включим и останалите в окончателния текст. Не трябва да се изключват никакви релевантни сектори, като например достъп, трансграничния достъп до здравеопазване и така нататък. Някои от измененията в нашата комисия припокриват правомощията на други комисии. Ето защо ние ще се опитаме да включим тези изменения в компромисните такива, след като всички комисии излязат със становище. Бих искал да подчертая няколко важни аспекта. Доста изменения бяха внесени, като според мен много важно е правото на децата. Трябва да обърнем внимание на насилието срещу деца. То бе споменато и от Агенцията за основните права. На следващо място дискриминацията, интерсекционната дискриминация също е форма на дискриминация и тя трябва да бъде включена в доклада. Например, хората с увреждания не биват дискриминирани на базата само на едно основание. Те могат да бъдат дискриминирани не само защото имат увреждане, но защото изповядват различна религия, например. Друг пример. Жена с увреждане. Тя може да бъде дискриминирана по няколко причини. А ако тя е с друг цвят на кожата, се добавя още една причина за дискриминация. Така че основанията са много. Понякога основанията за дискриминация не могат да бъдат разграничени. Например, дискриминация при забраняването на жена с увреждане да има деца. Важно е да се разбере разликата между дискриминация на няколко основания и интерсекционната такава. На следващо място, за мен е важно темата да не се размие посредством различните изменения – добро настаня... доброто настаняване, разумното такова, е от важно значение за включването на трудовия пазар. Скъпи колеги, възнамеряваме да разполагаме с текста през юли, да го разгледаме тогава в пленарна зала, за да може преди крайния срок, определен от комисията, който е септември тази година, да можем да разполагаме с текст. Очаквам с нетърпение вашите коментари. Благодаря. Първо Адам Коза. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо, уважаеми колеги, мисля, че що се отнася до предложенията за изменение, до момента напредваме много добре. До момента е имало 183 такива предложения. Сега чакаме а, становищата на другите комисии. Убеден съм, че в крайна сметка в пленарна зала ще можем да приемем добър доклад. Напълно съм съгласен с казаното от колегата преди малко. Искам да се спра на още няколко елемента, които смятам за много важни. Първо смятам, че е важно да се а, да боравим с данните много внимателно. Има предложения за изменения, например в връзка с безработицата. Смятам, че е важно да се позоваваме на цифри и данни, които отговарят на истината. Същевременно смятам, че трябва да подчертаем, че не разполагаме с достатъчно данни от държавите членки, т.е. нямаме как да ги сравняваме. В предложение за изменения 22, например, тази тема е засегната. Извинете ме, поправя се оратора в предложение за изменение 23 се казва, че хора с увреждания, респективно броят на хората с увреждания, които водят активен професионален живот – до, трябва да достигне определен дял, но в самия текст на докладчика е заложено друго число. Според мен би било добре, ако заедно с докладчиците в Сянка обсъдим въпроса и се погрижим да се позоваваме само на данни, които действително са достоверни когато говоряме, говорим за приноса на Европейския парламент към промяна на сегашната ситуация. Също така искам да помоля колегите да а, преразгледат, да проверят още веднъж преводите на съответните езици. Мисля, че темата за нас е сравнително нова или поне до сега не сме се занимавали с нея така задълбочено. Има нови понятия, нови дефиниции. Например, английския израз reasonable accommodation. В унгарския превод фигурира съвсем друг термин за подходящата жилищна среда или за подходящата обкръжаваща среда. Така че е много важно да уеднаквим а, тези нови термини в отделните преводи, за това обръщам внимание на колегите. Друга важна тема е свързана с а, използването на средства от структурните фондове. Смятам, че всички заедно трябва да упражним натиск върху Европейската комисия и държавите членки. за да спазват конвенцията на ООН за хората с увреждани в съответствие с това да предвиждат финансова помощ. Защото ако не се спазват правилата, ще трябва да се предвидят и санкции. Що се отнася до различните предложения за изменения, според мен НП може да подкрепи повечето от тях. Естествено, че още веднъж ще, се, ще трябва да ги обсъдим. Надявам се да намерим и компромисни решения. Благодаря. Думата има госпожа Блинкеви Чуте. Благодаря, господин председател. Първо да благодаря на авторката на доклада, госпожа Стивенс. Смятам, че сътрудничеството с нея и с докладчиците в Сянка ще доведе до хубави компромисни предложения, за да можем действително да окажем приимност към по-доброто прилагане на конвенцията на не! Искам да насоча вниманието ви на няколко аспекта от името на нашата политическа група. Първо става въпрос за проблемите на заетостта. Те ни притесняват най-много във връзка с пречките, които съществуват за хора с увреждания на пазара на труда. Във връзка с това ще спомена директивата за равното третиране в, призаетост и защитата от дискриминация на работното място. Държавите членки все още не са приложили напълно тази директива, особено що се отнася до условията на труд и адаптирането на работните места. Също така не във всички държави членки са създадени равни условия по отношение на професионалното обучение за хора с увреждания. А, това е важна предпоставка, за да могат хората с увреждания да се докажат на работното, място, на работното си място и да бъдат самостоятелни. Затова е добре да призовем държавите членки да предприемат мерки, за назначаване на хора с увреждания на работни места, още повече, че правото в областта на конкуренцията на Европейския съюз не забранява подобни насърчителни мерки и ние трябва да се възползваме от възможността да ги осъществим, защото иначе няма да можем да решим проблема с заетостта на хората с увреждания. Друг сфера, която е важна за нас е социалната защита на хора с увреждания. Тук също има какво да се желае, защото без социална защита за хората с увреждания, а при тях заетостта наистина е много а, ниска, те не могат. Те, са, те зависят от социални помощи. А без социални помощи много от хората с увреждания ще трябва да живеят под границата на бедността и няма да могат да се ползват от качествени социални услуги. Този дефект трябва да се отстрани и непременно трябва да се спомене в нашия доклад. Освен това, искам да насоча вниманието ви към това, че комисията се бави с средносрочния преглед на стратегията за хората с увреждания. Не веднъж съм а, се обръщала към комисията по този въпрос, включително и писменно, но за сега резултат в нейната дейност не се вижда. Нека да подчертаем това и в нашия доклад защото трябва да сме в състояние да оценяваме реално положението, в което се намират хората с увреждания в държавите членки, за да можем да вземаме адекватни решения. Накратко смятам, че чрез сътрудничество ще стигнем до добри компромиси. Благодаря, Мариан Харкин. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика Хелга Стивенс. Това е изключително добър проекто доклад. И има единодушие по много от измененията. Много от нас подкрепихме измененията, нещо, което подчерта и докладчика. Разглеждайки измененията от различните политически групи, от различните колеги, мога да кажа, че много от тях са добри да кажем, че към 80% от внесените изменения могат да бъдат подкрепени. Няколко коментара бих искала да направя, няма да навлизам в подробности. Във връзка с, с децата и жените с увреждани. В едно от нашите изменения ние говорим за необходимостта от десегрегирани данни, особено по отношение на насилието срещу жени и в частност жените с увреждания. Връзката между увреждане и бедност, както и връзката между увреждане и безработица, трябва да бъдат направени. В моята държава членка, не знам дали това се случва другаде, но поне в Ирландия внесохме дори жалба към Европейската комисия, тъй като има много а, хора, които са с увреждания, които не можаха да получат достъп до инструмента за младежка заетост. А, не се позволява на тези хора да получат достъп до този инструмент. А ако той е насочен към всички млади хора, които са на възраст под 30 години, то тогава в този случай можем да говорим за дискриминация. Затова внесохме жалба в Европейската комисия. Предполагам, че това може да се случва и в други държави членки. Просто системата, която така както е организирана, не позволява достъп на тези хора до инструмента за младежка заетост, а не, че някой им е отказал този достъп. Относно активното участие на хората с увреждания в процеса на вземане на решение и необходимостта от структурен диалог, това е абсолютно необходимо, за да може да има добро прилагане на законодателството. Едно изменение, което беше в директивата, изисква изрична забрана на дискриминацията на хората с увреждания. Не знам доколко можем да взаимстваме от директивата, но да кажем прилагането на политиката по отношение на хората с увреждания във всички политики е добра идея трябва да се направи и преразглеждане на европейското законодателство в този смисъл. Европейската комисия може да се възползва от преразглеждането на стратегията, за да изработи специална стратегия, която да включи хората с увреждания. Специално изменение имаше във връзка с подпомагане хуманитарно на децата с увреждания. АОД подкрепят необходимостта от преразглеждането на директивата и включването на принципа за равно третиране на всички в нея. А да, и накрая, относно свободното движение на хората с увреждания. Този въпрос възниква често, особено в Страсбург. За съжаление, положението в това отношение не се подобрява и непрекъснато възниква въпроса за а, оказването на помощ в случаите, в които лицето с увреждане трябва да се премести от една държава в друга, например. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа с докладчика, както и с всички докладчици в Сянка по това досие. Благодаря. Благодаря ви. Сега Костадинка Конева. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που συζητάμε πάλι αυτό το θέμα. Δεν θέλω να πω πολύ. Благодаря ви. Скъпи колеги, на мен за, истин... за мен наистина е удоволствие, че имаме възможност отново да обсъдим тази изключително важна тема. Бих искала да благодаря на докладчика за положените от нея усилия. Бих искал да обясня защо а, ще внеса няколко изменения. Хората с увреждания трябва да разполагат с информация относно инструментите, които са в тяхна полза. Цялата общественост като цяло трябва да бъде запозната с тези възможности. Европа е задължена да предоставя информация – някои държави и членки страдат от мерките на строги економии, наложени от тройката. И въпреки това, същите тези държави членки са е, задължени да направят съкръщения в социалната си политика поради липсата на средства, което е скандално. На следващо място. Проблема с бежанците и проблема на бежанците, които имат психологични и физически травми. Може да си представите огромните проблеми, пред които са изправени бежанците. Благодаря. Татьяна Жданока. Благодаря ви, господин председател. Както и по време на първото разискване, най-напред бих искала да благодаря на госпожа Стивенс за отличната работа и за много добре изготвеният и балансиран документ. Внесох няколко изменения, чиято цел е да се постави акцента върху някои важни параграфи. Най-напред предлагам да подчертаем значението на гарантирането на активното участие на самите хора с а, увреждания и на представляващите ги организации в всички процеси, свързани с прилагането на конвенцията. Бих искал също така да ви обърна внимание на факта, че Организациите, които взимат участие, трябва да представляват различните държави членки, тъй като проблемите в отделните държави, на хората с увреждания в различните държави членки може би са различни. Вече чухме подобни притеснения. Също така предлагам да се включи отделен параграф, в който да подчертаем колко важно е да се проведе кампания за осъдомяване на обществеността за самата конвенция и също така за преодоляване на предразсъдъците спрямо хората с увреждания. Предлагам също така и поправка на параграф 6, който според нас е важен. Там се призовават държавите членки и Европейската комисия да предприемат мерки за борба с всички форми на дискриминация възоснова на уврежданията бих искал да се съсредоточим не само на специфичните групи на жените и децата, но и на възрастните хора с увреждания. Също така напълно споделям притесненията на докладчика, че европейските структурни фондове се използват а, Неоснователно за институционализация и за приемане в институции на тези, на хората с увреждания. В подобни случаи трябва да се прекратят плащанията и дори да се поиска възстановяването им в случаите, в който е установено нарушаване на човешките права. И накрая по параграф 17, където се говори за подобряване на наличните данни по отношение на обращанията. Бих искала да подчертаем, че трябва да има разбивка на данните по възраст, по градско или селско население и вид на увреждането при събирането на данни. е Важно да има такива подробности, както по отношение на данните за, за тормоз и е, злоупотреби с е, хора с различните видове увреждания. Благодаря ви. Благодаря. Лаура Джея. Grazie alla collega благодаря ви, господин председател. Благодаря преди всичко на госпожа Стивенс за отличната работа, която е свършила. Нашата позиция към този документ е положителна. Действително смятаме, че имаме нужда от един документ, който се ползва с широк широк консенсус и възможно най-голяма подкрепа, за да може да бъде ефикасен. Председателят, извинете, ще помоля да чакате за малко, нямаме превод. А, окей. Аз тук? Окей. Дейвид? Не, не. Ganze, ганзе, Übersetzung ist weg. Hallo? Kann uns, hört uns jemand? Keine Anzeige mehr im Display. We have no sign in the display. Is there any technician for this? Някой технисти може ли да ни помогне? Hallo. senso. No, no.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 Да, започнах с благодарност към госпожа Стивенс, която наистина свърши отлична работа. Ние също поставихме нашите приоритети. Разговаряхме с различните заинтересовани страни, с, с хората, които наистина са засегнати, т.е. хората, от чието име работим. И бих искала да предложа няколко елемента на докладчика и докладчите в сянка днес. Работихме заедно по директивата за родителския отпуск. И смятаме, че родителският отпуск е особено важен за родителите на деца с увреждания. за да имат възможност да се грижат за своите деца. Също така, поискахме възможност за по-лесен достъп до съдебна помощ и попечителство за хора с увреждания, защото в Италия поне хората с увреждания имат много затруднен достъп до правосъдие. Ето защо е възможност, ето защо е важно да дадем възможност на хората, които имат нужда от такава, да имат достъп до помощ и подкрепа и на закрила на хората с увреждания, когато те имат нужда от правна помощ. В Италия има много сериозни проблеми, дори по отношение на сградния фонд в училищата, в университетите има много сериозни проблеми с достъпа за хората с увреждания, което води до сегрегация за децата с увреждания. Ето защо трябва мисля, че е време да изпратим едно много ясно послание, че в нашето днешно общество, което трябва да бъде възможно най-приобщаващо, недопустимо да има подобни пречки, чисто физически материални пречки в сградите, които възпрепятстват достъпа на хората с увреждания. Това е абсолютно недопустимо. Също така се запознах с дейността на различни новосъздадени дружества, които работят в областта на осигуряването на достъп достъп за хора с увръщания. Нека да се опитаме да предвидим Изглежда да си не трябваше да взимам думата. Eins, zwei, drei.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 Ja, Ton ist, Ton ist da, aber keine Verbindung zu den Dolmetschern. Има звук. Има звук, но нямаме връзка с преводачите, казва председателят. А, я. Сега отново се появи превод, чувам го. Всеки ли чува в слушалките си глас? Добре. Aber nicht wieder von Anfang an. Добре, но не започвайте от начало. Onde evitare che poi si dica che io porto sfortuna, concluderò. Тоест да не ме вините, че аз съм лош, нося лошия късмет днес. Приключвам. Последният ми коментар. Трябва да се увеличат възможностите за избор за хората с увреждания. Защото има някои понятия, като правото на грижи, например, или интелигентните модели на работа, съвместните модели на работа, са различни възможности за насърчаване и подкрепа на заедостта, но за съжаление в Италия прекалено често предприятията, които се опитват да ги прилагат, са санкционирани с глоби, когато не наемат на работа хора с увръщане, Това проблем, който трябва да бъде разрешен като един типичен италиански проблем, който е, е измамите с е, увреждания, което според мен е една от най ощасяващите идеи на човека, фиктивните хора с увреждания. Благодаря, получи се все пак. Сега Жоел Мелен. Мерси. Благодаря ви, господин председател. Държа да уверя госпожа докладчика, че нашата политическа група ще работи съвестно с нея и ще настояваме за някои основни елементи. Мисля, че има абсолютно неразбиране на терма увреждания, тъй като този общ термин обхваща толкова различни реалности и които са толкова различни по отношение на своята сериозност, че също не може да се говори за сравнимост. От най-простото увреждане, защото ние всички в един момент се оказваме с увреждания, дали защото връжния дошли с времето или с възрастта. Затова ми се струва, че се говори за увреждания на, хора, на възрастните хора. Според мен това е леко преувеличение. Има обаче и друг вид увреждания, които са вродени и които трябва да бъдат обект на грижи, защото това е свързано с човешкото достоинство. Освен това, обществото като цяло, независимо дали говорим за обществото на европейско равнище или на държавно равнище, трябва да гарантира на всяко лице лице с а, а, някакъв дефицит в функционирането си, било то физически, психологически или а, от друго естество, да има възможно най-достойни условия на живот. Но никога не бива да забравяме, че това са мерки за компенсация, колкото е възможно с разум, в а, рамките на разумното. Тоест, целта ни не е да се опитваме да поправяме уврежданията. Това е много важно разграничение и това се прилага и за донорите, за работодателите и всички останали е, участници, които в някакъв момент а, се стремят да помогнат или да улеснят живота на хората с увреждания. Вярно е, че се развиват все повече нововведения, които се опитват да компенсират увреждането и се надяваме, че доколкото е възможно, увреждането ще бъде компенсирано от самото лице с увреждания и от системите за социално подпомагане на държавите членки, но включително и чрез напредъка на новите технологии. Освен това трябва да вземем предвид и това колко сериозно е увреждането. Друг елемент, с който се сблъскваме често, е фактът, че увреждане е обективен, обективно понятие, а пък дискриминацията, която напълно измества дебатът, е субективно понятие. И мисля, че наша отговорност, отговорност също така на всяка държава членка е да гарантира, че всяко лице с увреждания не се чувства обект на дискриминация. Това е, се подразбира само от себе си но в някакъв а, а, момент се стига до смехотворни твърдения, че може да има наслагване на увреждане, защото човек едновременно е и беден, и мигрант, и жена, и Ли, а, Трансексуално лице, това ми се струва, че е прекомерно и най-вече погрешен подход, защото по този начин ще се е, опитваме да разрешим частично проблемите, вместо да излезем с един европейски документ, който в крайна сметка заведнъж ще бъде ефикасен. В противен случай ще бъде неефикасен, разбира се, и няма никакъв причина да се чудите защо се увеличава броя на евроскептиците. Ето защо, госпожо докладчик, мога да ви уверя, че ние ще вземем участие в дискусите. Благодаря ви. Благодаря ви. Другego, szanowni koledzy, raz jeszcze... Господин Пора има думата. Благодаря ви. Отново бих искал да благодаря на докладчика за отличният ти доклад и също така да й благодаря за отличното сътрудничество. Като докладчик на становище в Комисията по транспорта, с удоволствие мога да заявя, че мнозинство, че доклад, становището ни беше одобрено с голямо мнозинство в Комисията по транспорт. Това е едно добро становище, което според мен засилва докладът на Хелга и включва важни компоненти, за да гарантираме, че хората с увреждания могат пълноправно да се възползват от правата си. Това становище също така пряко отговаря на някои от въпросите, зададени от колегите тук. Ето защо ми се струва също така, че трябва да се подчертае правото на пълен достъп до информация и инструкции на борда на самолетите или във влаковете, например. Това е изключително важно за доставчиците на услуги в областта на транспорта и туризма. Същото въжи и за пълният достъп до телефоната за спешна нужда 112. Това е важно не само за удобството на хората с увреждания, но и за да се гарантира тяхната сигурност и безопасност. Трябва също така да се подобри достъпа до транспортните публични, системите на публичния транспорт от хората с увреждания. Благодаря ви, господин Фонтулес има думата. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.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 хората с увреждания са едно и помощите за тях са едно от най-лесните за съкръщаване пера на бюджета. И за съжаление държавите членки не държат на своите обещания, защото средствата, които се отделят с подкрепа на хората с уврежданията, намаляват непрестанно. Намаляха с почти 50% миналата година в Гърция. А неровно с това вчера в Гърция правителството на практика спря средствата, които бяха заделени за фонда за хората с увреждания. И аз съм лично засегнат от а, тези мерки. Дъщеря ми е с увреждания и аз не съм в състояние да си позволя лекарствата й. Гърция действително е преживява изключително тежък период от историята си в момента. Неприемли, не абсолютно недопустима държавата да оставя без грижи и лекарства хора с увреждания. За съжаление, хората вече не могат да си позволят да плащат за скъпите лекарства. А лекарите продължават да предписват лекарствата. За съжаление, обаче, пациентите са, и хората с увреждания са принудени да чакат прекалено дълго, за да получат а, своите лекарства. Също така помощта и подкрепата за семействата на хората с увреждания показва равнището на развитие и на цивилизованост на всяка държава. И в Гърция, за съжаление, стигаме до извода, че важни са не нуждите на ход с увреждания, а интерес, а, лихвите, които трябва да плащаме на хората дадени пари. Благодаря. Няма други заявки за изказвания. Сега да помоля за обобщение. Благодаря, благодаря ви, господин председател. Европейската комисия много положително е, приема докладът на госпожа Стивенс. Благодарим също така за много положителното ми сътрудничество с нея при изкъпването на доклада й. Мога разбира се само да кажа, че ние напълно подкрепяме подхода избран от докладчика и парламента като цяло чрез този доклад. Вече направихме коментарите си в рамките на двустранните ни срещи с докладчика. Очевидно е, че аспектите на доклада, свързани с европейските институции, за нас са много важни. Мога да ви позволя да ви припомня, че комисията вече работи по тези въпроси и започна консултация между отделните си служби по въпросите за интеграцията в отделните служби на комисията, но ние, разбира се, ще продължим да а, работим заедно с докладчика. Пък казвам, мога само да потвърдя, че ние се отнесеме много положително към а, този доклад и много внимателно ще разгледаме и препоръките, и критиките. А, които се задържат в доклада, както по отношение на институциите, така и отправени към държавите членки. Yeah. И така, благодаря. Приключихме този дебат. Ще гласуваме становището в комисията на 30 май. Нямаме повече точки в дневния ред. Моля за да извинение, казва председателя. Прибързах. Госпожа Стивенс. Uh, благодаря ви, господин председател. Ми дадохте възможността за кратко заключително изказване. Бих искал да благодаря на всички докладчици в сянка, на всички колеги, разбира се, на Европейската комисия за приноса в изготвянето на доклада. Благодаря на всички ви за много положителните отзиви, които получихме. Отново повтарям, трябва да разберем и ясно си дадем сметка, че този доклад засяга само прилагането на конвенцията и също така се придържа само до съпрочителните бележки на ООН, т.е. полето ни на действие е много ограничено и за това не съм споменала всички теми, свързани с уврежданията, защото се запознах с, с заключителните бележки и излязох с реакция на тези конкретни коментари. За това може би смятате, че докладът ми не е чак толкова широко обхватен, колкото би могъл, всички елементи ще бъдат включени в, но в отделен доклад. Държа да го отбележа, за да сме наясно всички какво е приложното поле и какъв е метод на работа по този доклад за изпълнението. Напълно съм съгласна с казаното от колегата Коша за това колко важно е да има много добър и точен превод на различните езици. Една от преводачките ми чу от холандски превод, който звучи като жилище, когато аз говорех за адекватно обитаване или accommodation на английски. Така че моля всички колеги наистина да проверят по два пъти превода на всички езици, да сме сигурни, че изпращаме правилното послание навсякъде. Ако ще представяте текста на националните съвети за хора с увреждания, мога да ви уверя, че те със сигурност ще ви помогнат да намерят правилната терминология на съответните езици. Чух отзивите по някои важни теми, възрастните хора, децата, правна помощ и колко важно е да се сложи край на е, институциите за хора с увреждания. Напълно съм съгласна. Също така е много важно да не забравяме, че понятието увреждания е субективно смятам, че не бива да се придържаме към медицинско определение на увреждания, тъй като увреждането не се свежда само до невъзможност да чуваш или невъзможност да ходиш. Не може да се каже, че дадено лице е 15% или 17% или 70% с увреждания. Не, трябва да се вземат предвид и много други елементи и факторите между в средата на живота на съответното лице, което има ограничения в функционирането си или увреждания. Трябва винаги се взима предвид отношенията между лицето с увреждания и неговата среда. Увреждането не съществува само по себе си, то съществува в контекст. И аз лично се придържам към тази философия и смятам, че такъв трябва да бъде подход, общият ни подход. С нетърпение очаквам заседанието на, с докладчите в Сянка. Надявам се, ще намерим компромисни изменения. Благодаря ви. So, И така, благодаря. Казахме вече, на 30 май гласуваме становището тук в комисията. Благодарим на преводачите, благодаря и на писмените преводачи, които действат някъде в Германия, не знам къде. Следващото заседание на комисията е на 24 май от 15 до 18.30 часа тук в Брюксел. Благодаря ви, ще помоля координаторите да останат, за да можем бързо да започнем заседанието на координаторите. <coughs>